please uh, leave the room. Please uh, leave the room. Моля, напуснете залата, казва председателката. Because uh, ITRE to start a boat. Защото предстои комисията ИТРЕ да започне да гласува. Флори! Bene, cominciamo, proseguiamo. Добре, продължаваме работата на комисията ИТРЕ. Знаете, че имаме малко проблеми, тъй като, за съжаление, имаме много работа, твърде малко време, а всичко е задължително защото ни притискат срокове. Ето защо трябва да се опитаме да съкратим до минимум било времето за работа, било времето за изказване. Помолиха ме да изчакам още една минута, за да може колегите, които са излезли за малко да могат да се върнат в залата. И след това ще веднага ще преминем към гласуването. Знаете, че имаме две много бързи гласувания и след това имаме а, проблем тъй като предстои да се занимаем с поредица от доклади, по които закъсняваме. Мисля, че можем да започнем. Най-напред да се опитаме да направим пробно гласуване защото сега се промениха цифри, проценти и така нататък. Така че нека сега едно пробно гласуване да направим. Моля, гласувайте. Ще се опитаме да проверим броя на присъстващите. Няма гласове в повече на групите. Започваме да гласуваме доклада Увскок. Започваме с гласуване Амблок от 33 до 48 изменение. Кой е за? против. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим. Е, Председателът се поправил 33 до 58 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 20 против, 20 за, 17 против, приема се. Сега преминаваме към друг гласуване блок от 34 до 20... А, извинявайте. 34 до 26 включително за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиресто изменение. втора част, да. Против. Приема се. Инблок 8, 17, 19, 18, 25. От 8 до 5. За. Против въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре. Гласувайте. Гласуваме от 8 до 5 изменение. Край на гласуването. 16 за, 24 против, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 до 16 амблок. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64-65 амблок за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 15 и 16, втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение, за, против, въздържали се, приема се. 30, за, против, въздържали се, проверяваме. Проверяваме 300 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 25 против, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 69, 70 и 31 блок за, против, въздържали се, приема се. 71 и 72 и 32 амблок за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против. 74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 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Искате да проверим 22 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 14 против. Приема се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към следващия вод. Автор Валеан. Емендаменто 22. Изменение 22. Готови ли сме? Изменение 22. За. Против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 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 63. За, против, въздържали се, отхвърля се. 64. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, не, извинявам се. Тук се обърках. 24-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим второ изменение? Да, моля, моля. Проверяваме изменение 2. Край на гласуването. 11 за, 30 против, извинявам се, беше съвсем ясно. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, 29, не гласуваме. Добре, трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Моля? ще приема резултата от това гласуване, но след толкова интензивно и продължително гласуване, каквото имахме преди, да проведем в толкова ограничен състав гласуването по двата доклада, макар и кратко. Мисля, че трябваше да гласуваме само по единия доклад, но не и по двата. Благодаря. Благодаря за проявената грижа към колегите. Да чета от 3 през нощта до 9, за да се явя да гласувам, не е добра идея много а, съгласуванията, вярно е, Клод е прав, но и подготовката беше много тежка. Пак ще говорим по въпроса. Госпожо председател, не съм съгласен с господин Турмес и не мога да разбера. Това е законодателно предложение за борната система, която ще спести а, хиляди полети в Европейския съюз. Мисля, че ако щете е по-важен този доклад от предишния. Просто не ви разбирам. Благодаря, колега Тормес. Разбирам, но а, на 24 януари ще се гласува в комисията им за това. Може би не сте ме разбрали правилно. Казвам, че е важен този вод, но щеше да е по-добре, ако бяхме в пълен състав. Нищо друго не исках да кажа. Mm. Добре, благодаря. Заключително гласуване. Моля да гласувате по доклада като цяло с измененията. Прекратявам гласуването. 34 за, 4 против, 3 въздържали се. Приема се. Благодаря на всички колеги за присъствието и за участието. Беше е, абсолютно задължително и мисля, че сега е, ще сме по-доволни. А имаме сега пакета за инвестирането в социалния сектор – по Хоризонт 2020 година и освояването на бюджета. Госпожа Греслер не е тук, но за кратко изказване ще дам думата на колегата Елер, след това на останалите. Мадам ich ähm, spreche jetzt in diesem Falle nicht für mich, sondern ähm, die Kollegin. Äh, не говоря от свое име, от името на колегата Инге Гресле и от името на Комисията по бюджета и Комисията по бюджетен контрол. Uh, тук става въпрос за освобождаването отговорност за изпълнението на бюджета. Знаете, че е, различните политически групи имаха различни становища. Имаше е, регламент за освобождаването от отговорност. Е, това беше гласувано в Комисията по бюджета и по бюджетен контрол. Искам да благодаря и на представителите на съвета, защото успе... институциите успяха да се споразумеят помежду си. Те потегнаха ръка към парламента. И госпожа Греслеп ме помоли да ви кажа следното. Представителите на съвета вероятно ще потвърдят вчера. Корепер е, е одобрил общата декларация в която трите институции се споразумяват как да процедират. В парламента първо ще получим гаранция от съвета, след което комисиите по бюджета, економическите и паричните въпроси ще представят обща декларация и ще вземат решение по делегираните актове. Господин Ламасур, е, ще се изкаже на пленарното заседание преди гласуването. Е, ще трябва да се уверим в гаранциите от страна на съвета и комисията, е, преди да представим съкратено споразумението и евентуално да отеглим измененията. Съвета ще даде ще ни информира за развитието ще видим и как стоят нещата с многогодишната финансова рамка. За сега просто искам да благодаря на съвета за доброто сътрудничество. Е, това казвам всичкото от името на Инги Гресле. Тук става въпрос за четири елемента. Простените финансови правила, член 209 от финансови регламент. И, е, Charges. Es geht um das Auditing durch den European Court of Audit. И също така освобождаването отговорност след одит от страна на е, Сметната палата преразглеждане също на финансовия регламент в близко бъдеще. Смятам, че трите институции трябва да се обединят от общия си интерес при освобождаването от отговорност освобождаване от отговорност, което да включва и е, всички предприятия от е, промишлеността. Е, това беше много сложна работа, в която включваше различни комисии на парламента, съвета и комисията. Затова искам да благодаря за сътрудничеството. Прего. Primo intervento in ITRE della presidenza greca. Prego la parola. Thank you very much, Madam Chair. Indeed, it is our... Благодаря, госпожо председател. Да, действително, това е първото ни изказване в парламента. Благодаря ви за поканата. От името на първото заседание вчера представителите постигнаха съгласие по отделно освобождаване от отговорност. Сегашното председателство казва, че изявление ще бъде представено на съвета за утвърждаване. Ние очакваме положителната реакция на парламента, за да продължим с пакета за инвестиции. И, двете институции, и за двете институции това е приоритетно досие. Благодаря. Комисията. Благодаря и честита нова година. Да, за нас този компромис е много радостен. Той говори за добра воля от страна на трите институции. Ние положихме огромни усилия. Радваме се, че се запазва аспекта за упростяване. Хубаво е да запазим облегчения финансов режим и заедно с това приветстваме пълната та прозрачност, която освобождаването от отговорността осигурява. Инструментът е чудесен, ще продължим да работим и се надявам, че това ще е подходът, който ще се запази и за целия пакет. Благодаря колегата Риера Мадорей. Исках само да заявя от името на моята група, че се е, приветстваме постигнатия компромис и споразумение. Поздравяваме новото гръцко председателство. Смятаме, че това компромисно решение бе постигнато от, доста бързо и това предвещава едно много добро развитие по темата. Надявам се, че това ще... Такова съгласие ще цари по, по, по време на целия проект ИТЕР. Благодаря на колегата Мадорей. Друг никой не се е записал за изказване и ако никой не иска думата, можем да приключим с това досие. А, колегата Елер. Просто на първата среща на докладчите в Сянка казахме, че тъй като това е един много важен хоризонтален въпрос и всички политически групи би трябвало да споделят това. Имаше различни изменения, но имаше едно хоризонтално изменение, което се основава на споразумение постигнато между докладчиците в Сянка тъй като няма конкретна изрична реакция от другите групи. Това се споделя от НП и социалистите и демократите, но аз мисля, че това би трябвало да се сподели от останалите политически групи. Някои кимат и затова ви благодаря. Много добре. Заповядайте. Искам да попитам дали това споразумение включва и въпроси като намаляване на бюджета и други въпроси, които бяхме повдигнали. Ако не, всъщност говорим само за освобождаване на отговорност. Така ли? Господин Ван Нистелро, в същия дух Тези въпроси са щекотливи и следователно е, трябва да преговаряме, само че трябва да вървим и напред и да преминем през цялата процедура, за да могат програмите да се изпълнят. Единственият подход е всички ние да приключим на време има натиск върху финансирането, но заедно с това не бива да подбираме това, което ни се харесва. Тоест да съкратим един, да урежем от един проект, за да дадем на друг. Трябва да държим сметка за целите и това беше част от дискусите, дискусиите, които водихме заедно с докладчите в Сянка. Никой друг не се е записал, освен ако Европейската комисия не иска да добави нещо. Председателството също не иска да каже нищо. Приключваме с тази много гъста сутрин. Гласуването е предвидено за четвъртък, 23 януари и нашето заседание ще се проведе на 23 януари в Брюксел. Колегата Хелер. Не, не искам да ви отекчавам, но искам да призова колегите да участват в заседанията на докладчиците в Сянка. Както каза и господин Нистелрой, имаме да обсъждаме бюджета, имаме други важни въпроси. Днес беше важно да се изчисти въпроса за освобождаването от отговорността с съвета и с комисията но в Комисията по паричните въпроси и по бюджетния контрол се работи по тези хоризонтални въпроси и трябва да ги изчистим на следващите заседания на докладчиците в сянка, ако искаме да спазим графика. Моля ви за присъствие. Благодаря. Scusate, c'è qualcuno Извинявайте, госпожа Кукович. Трябва да кажа, че наложително е да имаме среща на докладчиците, докладчиците в Сянка. Аз съм докладчик по програмата Евростар. Тя е много важна за новосъздадените предприятия за малките предприятия, най-общо казано. И сега вече имаме компромисите, но още не сме ги обсъждали. Затова стигнахме до един много решителен етап и очаквах, че още днес ще говорим по този въпрос. Виждам, че е невъзможно. Затова още веднъж искам да наблегна колко е важна а, програмата Евростат заради работните места. труден ден имахме днес и да се проведат подобни дебати по същество нямаше да е лесно. Колегата Карвайо. Едно уточнение. Имаше заседания, но аз не бях поканена, защото ми бяха казали, че докладчиците в сянка не участват, а само докладчиците. Ако ще бъдат канени докладчиците в сянка, моля да им бъдат изпращани покани. До сега изобщо не е имал заседания с докладчиците в сянка. Знаех, че има е, заседания на докладчиците, питах, защото аз съм сянка докладчик, казаха ми не, само за докладчиците. Моля, изпращайте покани на докладчиците в сянка. Благодаря. Мадорел и после Елер. И на седио que estamos trabajando ал мисмо tiempo када... Всъщност, тук всеки е, докладчик е, се занимава с отделен доклад, с докладчиците в сянка заедно и след това има общо заседание. Е, може да се координира, не може в началото да, да са само докладчиците, но ако се приеме, може да включим и докладчиците в сянка. Освен това има и технически срещи. Например, утре ще имаме техническа, хоризонтална техническа среща по всичките теми. За да може да се координираме във всички, по всички аспекти. Exactly. No, no, because for instance in my case with the, en el caso de IMI el lunes yo tengo una reunión Например, в понеделник имам среща с всички докладчици в Сянка. и така че е добре да има и хоризонтална среща на докладчиците в сянка или на докладчиците, а, докладчиците да координират. Тоест за нас няма никакъв проблем да организираме това. До сега така сме процедирали всъщност. Да, но е ясно, че не е му среща между докладчиците Ксянка, а само между докладчиците. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че работата по този въпрос е, за мен беше много важна, тъй като в Европейския съюз и имаме капацитет на малките и средни предприятия, на които се падат 75% от работните места. Но в областта на научно-развойната изследователска дейност на тях се пада около 4%, така че има разлика между дела им в научно-развойната дейност и дела им в е, осигуряването на работни места. Това е разлика, която би трябвало да се намали с помеща на институциите. Е, инициативата е много важна. Тя излиза извън границите на държавите членки. Имаме добър опит в северните държави в Дания имаме много добре работещи малки и средни предприятия, в които работят по-малко от 10 души. Те, е, те, те обаче работят не само в страната, те работят и в, имат операции в чужбина. И за това тази инициатива е много важна и може да спомогне за, за оживяването на европейската економика. Изготвили сме 9 компромисни изменения, ако позициите се сближиха, и аз смятам, че трябва да се че не е необходимо заседание на докладчите в Сянка, ние ще използваме електронната поща за комуникация. И тук изразявам, тук от. Тук категорично отхвърлям предложението на господин Хелер за 12% съкръщение. Това не може, не бива да стане, защото ще спъне напредъка в тази област. Колегата Елер. Искам само да обясня процедурата тук. Причината, поради която се срещнаха само докладчиците, е да се определи програма и приоритети по хоризонталните въпроси, защото няма значение дали продължителността на една инициатива е различна от друга процедурата за освобождаване от отговорност е една и съща за всички инициативи. Това е причината, поради която е, се събраха докладчиците и парламента. Нека не, се, нека не допускат е, противоречия. Това е причината, поради която направихме среща преди колета. Второ, всеки отделен докладчик сега трябва да се срещне с докладчиците и да получи тяхното съгласие за доклада. Не забравяйте обаче, че все още има нужда от хоризонтално споразумение. Що се отнася до бюджета, аз току-що предложих една бюджетна цифра, която отразява необходимостта да не водим вътрешни борби и че има 16% съкръщение на бюджета. Е, или трябва да се съкратят всички програми, или пък трябва да съкратят останалите програми повече, а инициативите по-малко, но е, това е политическо решение. В крайна сметка е полезно да има компромис, може да има индивидуални различни предложения, но според мен е безсмислено да има общо съкръщение и това да не намери отражение в бюджета, защото съкръщенията са фактите, който не може да бъде избегнат. Така че нека да се опитаме да дефинираме хоризонталните въпроси и след това да гласуваме нещо. Без съкръщения или конкретни съкръщения, само че в бюджета така или иначе има съкръщения. И ако не направим съкръщение на едно място, ще трябва да ги направим на друго. Ето защо докладчиците направиха заседание. Това не е окончателното решение. Получихме измененията и очакваме компромисни е, споразумения, но трябва да има принципно споразумение между политическите групи по хоризонталните въпроси. Благодаря. Се, dibattito prosegue ormai форма като così благодаря. Мисля, че вече минаваме във все по-неформален разговор. Госпожа Кукович. Благодаря. Искам само да посоча, че с програмата Евростар and in the future even more to the 2020 and because ще допринесем с десетки хиляди работни места и трябва да бъдем отговорни като докладчици в сянка и е, докладчици, поне едно заседание. Не може всичко да се решава по електронната поща. Ние говорим за живота на хората, за поминъка на хората, за бъдещето им. Ето това е най-важно. И като член на Европейския парламент, аз по всяко време съм готова да обсъждам такъв въпрос електронната почта си е електронна почта, а да се съберем като екип, да говорим, да сравняваме компромисите е съвсем различно нещо. Оди. Оди, оди. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Кристиан Елер, който много търпеливо координира всички теми. Е, искам да кажа няколко неща. Първо, е, спешно е да се започне осъществяването на проекта, защото съвместните предприятия е, очакват от е, нашите текстове. Е, които проистичат обаче от многогодишната финансова рамка. И е вярно, че е, предвид спешната ситуация, нашия парламент е, е малко няколко седмици преди края на мандата иска да приключи тази тема глобално и хоризонтално. По отношение на освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета, вече съм се изказал, нека да не дискутираме безкрайно, да видим къде и какво трябва да се отпусне, просто да отправим на един политичес, едно политическо послание за подкрепа, да дадем, да дадем пример за научно-техническо и сътрудничество между обществения сектор и частните предприятия. Нека да разработим този бюджет, като гарантираме намаляване на бюджетните разходи, за да се започне моментално осъществяването на програмите, защото като знаем, че взимаме временни бюджетни решения имахме мъдростта да включим в многогодишната финансова рамка една клауза за политическо преразглеждане през 2006 година, така че новият парламент с новата комисия и нови председател на Европейския съвет ще трябва да преразгледат бюджета на тези предприятия. Така че за Бога нека да не се бавим, да не протакаме, да направим всичко от, е, глобално и бързо, да отправим послания, трябва тези предприятия да знаят, че ние сме за тях, да видим какъв ще бъде резултата, какво ще стане по-късно между периода 2017-2020, но ние като парламент, който приключва своя мандат, не трябва да осложняваме нещата, трябва бързо да гласуваме тези текстове, за да може е, тези предприятия вече още от 2014 да разполагат със съответните пакети средства, пък бъдещето ще реши по-нататък как ще станат нещата. Наистина последния оратор, защото вече Прехвърляме и времето 12.30. Колегата Мадурел. Благодаря, госпожо председател. не, бяхме говорили това преди коледната вакансия. Имахме много дълго заседание с, с докладчиците в Сянка, където обсъдихме бюджета и другите хоризонтални въпроси. И искам да припомня какво се, какво каз, се каза тогава. Става въпрос за съкръщение, намаляване на бюджета, което се налагат общите съкръщения в общия бюджет. Тук това не е някаква инициатива или прищявка на парламента. Няма нужда да се посипваме главата с пепел просто. Това е едно общо съкръщение на бюджета, наложено от трите институции е, но въпреки всичко трябва да се намерят пари от някъде. Съкрешенията, както знаете, са значителни. но те бяха разпределени някакси така за, безболезнено по цялата стратегия до 2020 година. Така че, когато се намерят пари за финансиране, да кажем, на техническите инициативи на предприятията, ще трябва да се направят съкръщения другаде. Искам обаче да успокоя всички. А, чухме каква е предисторията Тук ставаше въпроси за подкрепата от страна на Европейския съюз на Еврика. Възможно е също да се предвидят еднакви съкръщения, може би в по-малък мащаб, Това решихме на първата ни среща. Разбира се, тогава имаше една много дълга дискусия, няма да я възобновяваме сега, но се надяваме скоро да постигнем, да намерим решение. Добре. Аз имам въпрос. Вие казахте е, събиране с докладчиците в сянка. Имало ли е такова и с докладчиците в сянка ли ще бъде? La reunión horizontal de todos los... Eh, предвид хоризонтална среща. Всички докладчици. Докладчиците по всички теми. То, мисля, че изяснихме всичко. закривам заседанието 22-23 януаря, е следващото ни заседание. Добър апетит на обяд и ви благодаря за вниманието.